Пристъпваме към е, гласуването. Е, започваме с доклада на господин Мораес. Автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Латвия. Е, имаме поименно гласуване, и едно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Следващия доклад е доклад на госпожа Гринсберг. Презумпция за невиновност и право на лицата да присъстват на съдебния процес по наказателното производство. Първо гласуваме блок изменение номер 1. 52 изменение за против въздържали се. Приема се. Блок номер 2 отпада. И така, кой е за, против, въздържали се. Приема се предложението на Европейската комисия. Гласуването по законодателната резолюция е по именно начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И така, пристъпваме към доклада на госпожа Форд. Лични предпазни средства. Първо гласуване блок номер 1, изменение 158 за, против, въздържали се, приема се. Блок номер 2 отпада. В такъв случай е, гласуваме по предложението на Европейската комисия за, против, въздържали се, приема се. Е, е, по именно гласуване по законодателната резолюция, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Сега пристъпваме към доклада на госпожа Штилер за газови уреди. Първо амблок номер едно, изменение 203, за, против, въздържали се, приема се. Е, предложение на комисията за, против, въздържали се, приема се. Законодателна резолюция с поименно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Е, доклад на господин Лопес и Стурслайт по въжени линии. Е, като цяло гласуваме блок номер 1, 148 изменения за, против, въздържали се, приема се. Е, предложение на Европейската комисия за, против, въздържали се, приема се. Законодателна резолюция с поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Поздравления! Сега пристъпваме към резолюциите. Възражение по делегиран акт относно схема от общи тарифни преференции. Първо гласуваме предложението на резолюцията. По именно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Поименното гласуване се прави по искане е, на е, групите AOL и А, е, Резолюцията се отхвърля. Гласуваме последващия доклад. Възражение по делегиран акт относно специфичните изисквания на състава и предоставянето на информация за преработените храни на зърнена основа и детските храни. Господин Кистел Госпожа Кистелер иска да вземе думата от името на Комисията по околна среда. Имате думата. това гласуване всъщност се свежда до това. Искаме ли да продължаваме да захранваме е, епидемия от е, е, затластяване или искаме да запазим децата си и здравето им и бъдещите поколения? Комисията предлага да продължим да позволяваме 30% от енергията в бебешките храни да идва от захар. Според мен това е недопустимо. Е, е, Световната здравна организация препоръчва препоръчва свободната захар, която се поема от децата да бъде по-малко от 10% от общия прием на енергия и по-малко от 5% е, като допълнителен здравен ефект. Така че моята резолюция е комисията да преразгледа своето предложение и да го включи направи в съответствие е, с препоръките на Световната здравна организация за да се даде възможност на всички деца в Европейския съюз по-здраво бъдеще, по-добро бъдеще. Насърчавам ви вие всички да гласувате за. Благодаря ви. Председателката, благодаря господин Тайлер. Пред... Господин комисар, имате думата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, е, дами и господа депутати. Е, приемането на делегирания акт е, ще сложи край на на несигурността, е, която съществува и която е, беше изяснена е, на 30 юли 2015 година. Това са ясни правила за правоприлагащите органи и ще даде възможност на производителите да се включат в това правоприлагане, особено по отношение на изискванията за труда. Ние потвърждаваме за ангажираността за това да се спазват изискванията на Световната здравна организация по всички съставки, по преработените храни на зърнена основа и бебешките храни, като се спазват нивата на захар и възоснова на казаното, а Европейската комисия ще може да преразгледа изискванията за състава на тези храни. Благодаря ви, госпожо председател. Председателката благодаря. И така, колеги, сега пристъпваме към гласуването. Е, пристъпваме с, към изменение номер 2 по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 3. Първоначален текст с дигане на ръка за, против, въздържали се, отхвърли се. Параграф 4. Е първоначален текст. Не съм сигурна, може би трябва да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 4. Първоначален текст. Дигане на ръка за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение трето. Не, всъщност е, е, има, да, същото мнозинство за изменение трето. Против. Въздържали се. Приема се. Първоначалният текст отпада. Изменение първо с поименно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. А, а, мотиви. Точка Е. Първоначален текст за, против, въздържали се. Приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се точка от е, преамбюла F на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка от преамбюла Г, първоначален текст за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка от преамбюла G, за, против, въздържали се, отхвърля се. И накрая именно гласуване по цялата резолюция, начало на гласуването, край на гласуването, приема се. Пристъпваме към мирния процес в Колумбия резолюция. Всъщност това е предложение за резолюция. Последна точка по гласуването. Гласуваме по резолюцията с дигане на ръка за, против, въздържали се, приема се. И така, благодаря ви, колеги, благодаря ви. Сутрешната сесия приключва. Пристъпваме към обяснение на вод.